факултативно, защото всички държави членки ще бъдат контролирани. Доклада ще се гласува утре. Сега стигаме доклада Корнелис Визер за запазването на рибните запаси чрез технически мерки. Нашия докладчик ще бъде представляван от госпожа Фрага Естевес 4 минути. Благодаря, господин председател. в доклада се подчертава. И нали, тук, тук има някои при, тревоги по отношение на предложението на комисията, защото това се отнася до някои стълбовете на общата риболовна политика. Техническите мерки могат да бъдат разбираеми, но регионалните е, регламенти трябва да се свеждат до само технически аспекти, защото има рамков регламент с минимални изисквания. След това бяха приети и секторни регламенти, в които се предвижда а, все по-голямо прилагане на принципа на комитологията. Комисията а, иска пълноценно да използва този лост. Виждаме това в Зелената книга за реформата на обща риболовна политика. Но трябва да си дадем сметка, че това е обща политика. И много ясно да се формулира кога се връщат правомощия към държавите членки, кога се прилага териториален принцип с общо европейски норми, така че да няма дискриминация към различните национални флотилии може да се предвиди регионално регламентиране, което да е, регламентира минимални е, количества или е, за някои видове, размера на дубките в мрежите и така нататък. някои от измененията на комисията по риболова вървят в, тази, в тази посока, да се намали малко комитологията по отношение на детайлите. Твърди се, че съвета трябва да определя нормите за видовете риболовни мрежи и за намаляване на изхвърляния в морето улов. Всъщност добрият вариант е да има минимални изисквания. А, докато политиката за контрол остава свобода на държавите членки да на, приемат мерки в полза на собствения флот, в, своя флот в ущърп на флотилите на други страни. Тук се предлагат засилване на контролните мерки, но не виждаме как ще се е, е, как ще се спазва общата рамка. Още повече, че за 2012 година е предвидена реформа на политиката. Парламента предложи различен подход, посочвайки в кои случаи би трябвало да има повече от една мрежа. Мисля, че комисията се интересува от риболова, но може би трябва повече да се заинтересува. Благодаря, господин председател искам да благодаря на всички, които участваха в изработването на това наистина техническо а, произведение. Наистина трябва да се направят необходимите изменения в съществуващите правила а, и да се съберат в, едно и, а, в един документ. През 1999 година бяха а, определени някои технически мерки. След това, няколко години по-късно отново, а бяха направени поредица от а, формулировки за различни техни, а, технически мерки и средства. И наистина текстовете са изключително трудни по-трудни и контрола по тяхното приложение е още по-труден. на 4 е, юни миналата година беше направена срещата за Атлантическата група. И идеята е да се съберат абсолютно всички разпоредби в по отношение на техническите мерки в един законодателен документ, за да могат да се регулират и инспекциите и да се намалят по този начин и разходите за занимаващите с риболов нова структура за взимане на решение беше предложена за да може а, да се взимат на определено ниво опред, а, някои от решенията, а за останалите комитолог, а, комитологията бъ, да бъде прилагане. Едно 6, и 26 изменения а, са а, неприемливи, защото комисията не иска а, микро нивото по контрола да бъде в централните структури. А за регионалните технически правила трябва да се, спазва, е, да се запази комитологията. Но за централните комисията смята, че трябва да се направи по различен начин. За изменения 2 и 3 от части могат да бъдат приемливи за комисията, за да могат да се хармонизират мерките. Ето защо комисията предлага нови а, мерки за намаляване на тези а, негативни практики, за да може а за да може да се измести центъра на вниманието в а, риболова. Изменение 4, 5, 20 са определено а, във връзка с а, размера на уловената риба и с обема на улова. Комисията смята, че а, трябва да се запази правилото за една мрежа на борда. Разбира се, комисията е готова на определени дерогации, когато има абсолютно всички разумни причини да бъде дадена такава дерогация. Другите аспекти от предложението на комисията са много технически. Те касаят конструкциите на мрежите, които се използват в Атлантически води и така нататък. Поредица от изменения са предложени в тази посока. Аз обаче искам да изразя а, своите а, резерви по отношение на изменения 8, 9, 10, 12, 13, 14 и 16, защото а, инспекциите на борда на риболовните кораби а, а, са важни и необходими, но разбира се могат да бъдат а, с, намалени, за да се намалят и разходите за риболовците. Аз бих му могъл да подкрепа идеята на изменение 27, защото комисията е готова да забави прилагането на тези изисквания, за да могат да се подготвят риболовните флотили. Благодаря ви много. Господин Касака има думата. Благодаря. Аз също искам да поздравя комисията за инициативата. Нашия докладчик, представен тук от корешката Кармен Фрага, също заслужава поздравления. Това беше крайно необходимо и много спешно решение. Трябваше да се опрости законодателството в тази област. Смятам обаче, че трябва да видим малко по-далеч по два пункта. Първо, по отношение на изхвърляне, обратното изхвърляне в морето, смятам, че реформата трябва да просто да забрани по принцип изхвърлянето и да се въведе да, да се въведат по-строги норми по отношение на всички плавателни съдове на Европейския съюз, различните риболовни зони. Надявам се, че това ще бъде отчетене по време на реформата на общата риболовна политика. От Спонтанно изказване само госпожа Дойл. Благодаря, господин председател. Приветствам тези мерки за селективни практики и селективни инструменти, които по този начин ще щадят рибните запаси. По този начин ще максимизираме улова, като едновременно с това го направи много по-качествен. Това наистина е добра идея, господин комисар. Нашата обща риболовна политика е част от силата ни, но не бива да допринасяме за допълнителни осложнявания на законодателството. Трябва да имаме лесно и адаптирано адекватно законодателство. Важно е да признаем също така нуждата от експертна оценка, която може да бъде предоставена от заинтересованите страни на местна почва. Това е нашата последна среща тук по темата риболов. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук и за вашия интерес към този дебат. Вие винаги, винаги сте достъпен, винаги сте готов да ни отговорите, за разлика от други комисари, които никога не са а, тук. Благодаря. Благодаря. Комисаря. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Дойл за любезните думи. Искам да кажа относно този регламент, относно въпросите за коми... по комитологията. Комитологията има за цел да улесни взимането на решения по силно технични въпроси. При все това, вярно е, че имаме процедура, която може да постави нещата на ниво съвет при политически дискусии. Тъй като мерките за намаляването на улова, най-вече в Северно море, вече започнаха да бъдат взимани, ние ще излезем и с допълнителни мерки, които ще бъдат предложени до 2010 година. И се надяваме да се справим с този въпрос и да го разгледаме в общата дискусия за рибната политика. Искам също да благодаря на уважаемите членове на парламента и на Риболовния комитет за непрекъснатата им заинтересованост по този проблем и за това, че се занимаваха с този толкова деликатен въпрос. Благодаря. Госпожа Фрага Естевес, две минути. Благодаря. Господин комисар, ще запомня едно от вашето изказване. Въпроса с комитологията заявихте, че сте склонен да преразгледате вашата позиция в това отношение и приветствам това, защото ние в парламента, в Комисията по риболов не бяхме е, съгласни с проекта за зелена книга за реформата на общата риболовна политика. Е, и прекаленото прилагане на процедурата на комитологията, Каза се, че когато влезе в сила Лисабонския а, договор, знае се, че ще обсъждаме въпросите на а, риболова в а, процедура на съвместно вземане на решение, но аз не съм сигурна, че ще бъде така, защото има много големи закъснения в законодателната работа. Понякога комисията бави предложенията си. Това трябва да се обсъжда. И в един толкова технически регламент някои технически въпроси трябва да се решават чрез комитология, а не изключително и само от съвета. Но интерпретацията на това, кое е техническо от службите на парламента и тези на комисията, се различава. И накрая ще спомена въпроса за един, единствената мрежа. В комисията по риболова имаше дебат. Комисията защищава този принцип. Ние всички съзнаваме, че контрол има съществено значение, но въпроса с е, единствената мрежа създава някои проблеми. Затова не трябва винаги да се прикриваме зад въпроса с контрола, защото когато не е необходимо да се взимат някои решения. Благодаря, сега приключваме дебата. Утре ще се гласува по обяд. Сега стигаме до шесте последни доклада. Колеги, предлагам ви не повече от 10 минути, затова трябва да свършим до полунощ.